с една много тежка новина. Научихме, че е починал колегата ни Мигел Портаж. Ние знаехме, че Мигел страда от тежко заболяване. Той се бореше, бореше много смело с болестта си и преди няколко дни той все още беше с нас. И между две операции той се той работеше с нас и той ни каза колко възможността да може да работи в парламент и да работи с нас му е помагала в борбата срещу а, болестта. Мигел беше само на 53 години, економист, журналист, автор на много книги основател и ръководител на блоко Дескарда, левия блок в Португалия. Той беше избран в 2004 година за първи път в парламента. Това беше втория му мандат. И всички ние знаем, го знаем, обичаме и ценим като а, координатор на групата ГУЕ. Аз не го познавах много отблизо лично, но както всички вас, мисля, че ние много високо ценихме неговото а, чувство за общия интерес. Той естествено защищаваше позициите на своята група, но винаги работеше в служба на другите и като и неговията лична ангажираност, неговата смелост за нас ще останат пример. Бих желал да предам на неговото семейство, на близките му, на сътрудниците му, някои от които са тук, искрената си а, мъка, тъга и съболезнование. Координаторите ми казват, че и те бих искали да кажат една дума и всички, които искат да вземат думата, да го направят, след което ще обявя минута мълчание. Сидония. Благодаря. Наистина много ми беше мъчно да чуя новината за а, смъртта на Мигел. Той беше пример на депутат, а, който знаеше как да спори, зачитайки пред различните политически виждания, но а, същевременно той отстояваше собствените си идеи. Мигел ще ни липсва и аз в лично качество а, съм тъжна, защото той остави семейство, а, на които аз изразявам своите а, съчувствия Мигел ще остане в паметани ни като един висококачествен колега. Наистина той ще ни липсва. Благодаря, Сидония. Благодаря, господин председател. Наистина това е тежък ден за всички нас. Мигел Порташ беше един прекрасен колега. Той се справеше с много тежка лична ситуация в неговата страна и, бе, и а, големи предизвикателства в Европейския парламент. Но той го правеше с чувство за хумор, с боен дух, в личен и в политически план. И той се бореше за онепочването неправданите за безработните. Той беше много е, идеологически, с идеологическа подкладка, но също време беше и обективен и се ангажираше особено с въпросите за глобализацията, подкрепяше онези, които се загубили работното си място заради глобализацията и работеше отлично мислим с а, съчувствие за неговото семейство и той наистина ще ни липсва. Благодаря, Йоран. Елга. Благодаря, Ален. Аз за първи път а, чух а, тази тъжна новина. Наистина е шокираща и лоша новина. А, и за неговото семейство, и за малките му деца. Знам, знам всички какво означава да си отиде бащата на семейството. От всички нас тук в парламент искам да кажа, че много често не съм споделяла неговите становища, но неговата справедливост а, при, оформя, при споделянето на становищата беше нещо забележително. И на мен ще ми липсва и наистина това е много тъжна новина. Благодаря, Хелга. Гард. Благодаря. Тази сутрин, когато на заседанието на либералите чухме тъжната новина за смъртта му, си казахме колко високо го ценяхме, макар че рядко бяхме на неговото мнение, но въпреки това наистина сме много натъжени от смъртта на нашия колега. Най-хубавото беше, че с него можеше да се работи въпреки различията на мненията. И работата му и в тази комисия беше чудесен пример. Той винаги работеше и говореше с леко намигване, дори когато не бяхме съгласни с него. И ще го помним винаги с добро. Разбира се, поднасяме съболезнованията си на неговото семейство. Благодаря. Мигел си отиде в навечерието на революцията. Годишната на револю... в навечерието на годишнията на революцията той много е писал за равенството между хората. Питаше се какво е необходимо, за да бъдат хората равни. Той казваше, че те са равни два дена само в, в в живота си. Първия и последния ден от живота си. Предлага ви едноминутно мълчание. Je vous remercie. Благодаря ви. Уважаеми колеги, да преминем вече към днешната работа. Преди да преминем към приемането на дневния ред, бих желал да ви съобщая, че, да ви съобщя, че сред нас е наблюдател от Харватия Андрей Шприкович. Тук ли е той? Добре дошли. Добре дошли сред нас. Тъжно е, че вашето пристигане съвпадна с, този нещастен случай. Чувствите се като член, член на нашето семейство. Той а, е, е секретар по европейските въпроси, а, е, държавен секретар по европейските въпроси на а, е, Харватия. Той е участвал в преговорния екип за присъединяването на Харватия и ние се радваме, че той ще участва в нашата работа. От името член на ЕНП. А за социалистите е Милорад Пуповач, който обаче не е тук, който принадлежи на независимата демократична сръбска партия и на него пожелаваме добре дошъл сред нас. И така, уважаеми колеги, видяхте дневния ред. Искам да направя едно съобщение за това, а, кои, какво ще бъде основно в дневния ни ред и това ще бъде представянето на комисара Левандовски, представянето на проекто бюджета за 2013 година. Вие знаете, че преди известно време помолихме комисията в деня, в който приеме годишния си бюджет, комис... комисаря отговаря за бюджета, назави... веднага след заседанието на комисията, да представи бюджета пред нас. Проекто бюджета, разбира се, и естествено комисар говори и пред печата и заедно с докладчиците тази година. Процедурата е малко объркана поради това, че едновременно с тази традиция има и друга традиция. Винаги, когато им се избере нов председател на парламента, председателя на парламента е поканен да участва в заседание на колегията на комисията и комисарите всяко 6 месече провеждат заседание с текущото председателство. И председателя Шулц днес е поканен да участва в заседанието на Европейската комисия. Разбираме, че като се има предвид от е, дневния ред е, на колегията, може би ще има конфликт на дневните редове. Говорихме с председателя Бароза, с председателя Шулц, преди да отидат е, на заседанието и бяхме убедени, че двете процедури може би могат да бъдат разделени във времето. Не става дума за някаква нееднозначност. Председателя Шулт ще участва в заседанието на колегията на Европейската комисия като почетен гост. След това а, на преспункта, заедно с председателя Баросо, той ще обясни как вижда от името на парламента развитието на отношенията. Това ще бъде на общо изказване. Отношенията между парламента и комисията. Той няма да говори за бюджета. след това единственото последица за днешния ни дневен ред. ние би смятахме да поканим комисаря Левандовски, но не в края на сутрешното заседание, а в началото на следобедното заседание, т.е. в 2.30. Той а, няма да се среща с пресата, ще го направи след обед. И от 14.30 до 16 часа ще има размяна на мнение с комисар Левандовски, който ще ни представи бюджета и всеки от вас, докладчиците, координаторите на групите и други евродепутати ще могат да участват. Вчера говорих с Джовани Лафия, ето го, той е скромен, седи на третия ред и така а, Джовани, естествено, след 4 часа след обед ще може да направи съответните коментари. А сега, по останалото, няма други промени. Освен това, и ние предвиждаме тази сутрин да започнем с, с а, работната среща по ефикасността на финансовите инструменти. И след това ще минем към гласуване във втората половина на утрешното на утреното заседание, а след обед ще започнем с изказването на комисара Левандовски. Приемаме дневния ред. Съобщенията на председателя ги знаете. Одобрението на протокола от заседанието от 21 март. Ако няма някакви възражения до края на днешното заседание, ще приемем, че са одобрени. И сега преминаваме към програмата на работната среща по ефикасността на финансовите инструменти и предлагам да дадем думата на нашия докладчик. Благодаря, господин председател. В началото вие посочихте, че господин Парташ винаги е продължавал да работи в тази комисия много активно и съжалява много, че точно в този ден тя трябва да заседава. Сега ще проведем работна среща по ефективността на финансовите инструменти. Искам да благодаря на всички гости, които проявиха готовност да дадат на това заседание на бюджетната комисия. И сега очаквам с много голям интерес. Работната среща, залата е пълна с хора, които проявяват интерес по тази тема. И явно е, че тази тема се радва на голям интерес. През октомври миналата година комисията издаде съобщение за бъдещата рамка за новаторски финансови инструменти и ние смятахме, че е необходимо в тази връзка да проведем работната среща, за да можем от различни аспекти да а, проверим как са функционирали до сега финансовите инструменти и как а, да си извадим полуки от миналото за бъдещето и за по-голямата ефективност на финансовите инструменти. Работната среща ще бъде разделена на две части. Първата част е, обхваща пояснение на едно изследване, представяне на едно изследване, което бюджетната комисия възложи за анализ на настоящите финансови инструменти. Дадени са първоначални препоръки за бъдещите финансови инструменти и също така искам да посоча, че в във втората част ще чуем изказвания на различни експерти, които работят в сферата на финансовите инструменти. Съжалявам, че имаме толкова малко време за тази работна среща. Всеки оратор ще разполага само с 5 минути, за да изложи е, своята експертиза и важно е в случая да изслушаме възможно най-много хора, за да можем да си създадем една по-широка, по-ясна представа за финансовите инструменти и да направим анализ на унези, които са се утвърдили и на унези, които не са се утвърдили в такава степен. И така, сега директно искам да преминем по същество. Сега ще изслушаме Джеймс Пент, Джули Смит и Филип Кардие във връзка с аналитичното изследване за финансовите инструменти, което те изготвиха. Благодаря. Благодаря. Имаме практи... практически проблеми, имаме твърде много оратори, а ние наистина трябва да приключим точно в 10.45, така че всички трябва да се придържате към регламента, а даже и да а, се вместите в по-кратко време, аз брутално ще се намесвам и ще прекъсвам. И първото изложение е за десетина минути, това би било прекрасно, аналитично проучване от Джейн Спенс, Джули Смит и Филип Дардие, които са познати на нашата аудитория. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря за възможността да бъда тук. Избрахме темата на нашето изложение, е, тъй като тя е, обобщава ефекта на използването на финансовите инструменти. Доктор Джули Смит ще ни разкаже какво сме проучвали, темите, целите. Искам да я помоля да очертае е, контекста като един е, съвременен Дикенс. Благодаря и добро утро! Както каза Джеймс, ние избрахме заглавие, което е малко по-малко техническо от доклада. Е, повишаване на растежа за бюджета на Европейския съюз, защото това обяснява какво означават а, и, и за какво са предназначени финансовите инструменти. Доклада, който бяхме помолени да изготвим е за периода 2007-2014 година и предложението на комисията за 14 до 20 година. Това, което всъщност сме направили е да направим обзор в доклада на 25 финансови инструменти, 14 вътрешни и 11 външни, фокусирайки вниманието върху миналото и настоящето. Полуките ще бъдат изведени след обед, но както каза госпожа Сабо, това ще бъде по-нататък. Ние очертаваме контекста, ние искаме да кажем какво правят тези инструменти, е, които ще имаме два доклада, които ще разглеждат предложението на комисията. За какво говорим? Това са инструменти, които са предназначени Европейския съюз да изпълни целите си чрез използването на европейския бюджет, а не чрез е, отпускане на безвъзмезни помощи. Тоест финансовите инструменти са различни от безвъзмезната помощ помощ. Те имат допълнително въздействие за допълнителното финансиране. Целта е да се постигне постигнат целите на Европейския съюз или чрез дългове, или чрез заеми, или чрез собствен капитал. И а, е много важно как да се ангажират другите лица, особено в а, случай в период на а, криза. Защо Джеймс говореше за Дикенс? Наистина става дума за а, тежките времена, в които живеем. И ако Европейския съюз е в състояние да донесе а, и ако дава, ако отпуска помощи, това би било изключително полезно. Целта е да се постигне растеж за економиката и да се мултиплицира ефекта на а, е това, което прави Европейския съюз. Какво правим с финансовите инструменти? Целта е да се а, да се привлекат допълнителни средства, особено тогава, когато частните инвеститори смятат, че е твърде рисковано да инвестират. Ние ще се опитаме да, по, да убедим другите инвеститори а, в а, уместността на инвестициите. Има някои недостатъци, е, но е, основните предимства са привличането на инвестиции, всичките тези е, идеи се виждат като червена нишка и се поставя акцента върху вътрешното върху вътрешното а, организиране на финансовите инструменти. Ако погледнете таблиците в доклада, акцента се поставя и върху външното финансиране, външните фондове. Ние гледаме също така съседните региони, Средиземно море, Латинска Америя и по-нататък. Филип Дарние съвсем накратко ще представи въпроса за риска и уменията за ам, извършване, сключване на сделки. Добро утро! Риск е свързан с всичко свързано с инвестиции. Искам да се върна и да разгледам катализаторите на растежа. Имаше една златна епоха преди около 5 години, но за съжаление всяка инвестиция трябва да се извършва чрез управляване на риска в широкия смисъл на думата. Има най-различни рискове, обективни, социални, има риск от а, м, липсата на активност. И когато разгледате един процес на инвестициите, изключително важно е да се работи с правилните инструменти. И мисля, че тук е важно да се разбере как се обхваща риска, за да може да се овладее. социалната възвръщаемост от риска обикновено не е много значима. И за да се коригира това, е необходимо да се инвестира едно по едно на базата на технически проекти и на второ място е необходимо да се създаде а, портфейл на инвестициите а, чрез обединяване на различните инструменти, обединяването им в модел, който да даде един обобщен модел. Тук е важно че може да се агрегират различни проекти, различни инструменти на макро равнище, независимо от институцията. Има много важни характеристики на управлението на портфей, портфейлите. мално инвестиции са свързани с изключителни рискове и тук има в общи линии две категории – дълг и собствен капитал. Компонента дълг е изложен на голям натиск. Ако искате да работите по катализаторите на растежа, ще можете да използвате всички тези инструменти а, и а, една, друго предимство е, когато този портфейл се управлява добре, има по-висока възвръщаемост. А, има един модел, по който искам ако, да не се спирам, тъй като няма време. А, много сделки се сключват и е много важно те да се подчиняват на процес, в който екипите са съставени от различни институции, от различни географски райони и а, уменията трябва да бъдат а, насочени към постигането постигане на хомогенност. Аз разбирам, че трябва да се отчетат рисковете, трябва да се работи с подход, който обхваща всички институции. Благодаря. Резултатите в общи линии са сравнително положителни. Сметната палата доста пъти се намеси доста полезно. Аз ще говоря за три неща. Първо, че трябва да има по-висока последователност в финансовите инструменти и в тяхната матрица. А, може би секретарията може да прегледа бюджета и да се използват последователно термините, които се прилагат за тези финансови институции, а онези, финансовите инвестиции, извинете, а това, което не се отнася за финансовите институции, да бъде описано по друг различен начин. Ние се опитваме да създадем една ясна правна рамка, която да приветства по-добрата последователност между институциите, по-голяма прозрачност. Бихме желали намаляването на броя на финансовите инструменти да се осъществи и също така да се сведат до минимум несъответствията. Бихме желали да чуем комита, коментара на депутатите, защото това би било добрия а, резултат. Благодаря ви, госпожо и господа. Благодаря ви, че спазихте регламента. Благодаря ви за вашите заключения. Това е аналитично проучване в момента. Вече е обект на коментарите на редица представители на комисията и на финансовите институции има трима представители от комисията много ви моля обаче да не надвишавате 10 минути за тримата. Господин Парадие, благодаря господин председател. Съвсем набързо бих желал да привлека вниманието на онези, които са прочели това проучване на послед... към последната точка, за която говори Джеймс Спенс и другите, а именно а, а, регулаторната рамка преговарящите по а, финансовите инструменти, госпожа Гресле, господин Гайер и други, които участваха от време на време, господин Ревелини, получиха от а, измененията, а, чрез измененията, предложени от парламента, редица редица подобрения, свързани с прозрачността на тези инструменти. И това гарантира една твърда и стриктна а, регулаторна рамка. И ние се надяваме да постигнем много а, скоро едно споразумение по тези финансови инструменти. Все още имаме известни проблеми с съвета които неохотно не искат да, използ... да, да, да приемат идеята за потоците. Ние се надяваме, че ще можем да разчитаме на подкрепата на преговарящите и на бюджетната комисия, за да може съвета да приеме идеята за тези обратни потоци и а, преизползването, повторното използване. Също така се радваме, че имаме подкрепата на бюджетната комисия на парламента, защото това ще бъде много важно за използването на тези инструменти. Така че имаме нужда от подкрепата на бюджетната комисия на парламента, за да успеем по тези а, въпроси, свързани с финансовите инструменти и с финансовите средства. Господин Авнит. Искам да благодаря на бюджетната комисия за това, че ми дава възможност да се включа в този дебат за финансовите инструменти. Благодаря и за това изключително интересно изследване. Защото финансовите инструменти са средство за прилагане на бюджета и постигане на политически цели. Не казвам нищо ново. Такива инструменти съществуват съществуват в различен контекст от години, те се изпробват от комисията. устояли са на различни изпитания и Сметната палата се е занимавала с тях и ние смятаме, че те се доказаха като успешен ефективен път за провеждане на политика. Финансовите инструменти имат три важни предимства. Първо, чрез тях може да се повиши интереса от, на всички засегнати страни, банки, е, гаранционни дружества и така нататък. Такива инструменти могат да се използват и за постигане на целите на политиката на Европейския съюз. И то не само на комисията или на парламента, а и на всички действащи лица, които провеждат тази политика. Освен това, тези инструменти могат да имат мултиплициращ е, ефект чрез тях се сливат ресурси, рециклират се ресурси и така нататък, като по този начин се стига и до известно споделяне на предварително оценения риск. Така че по цялата верига рискът намалява. Те имат и друго предимство, дават ни възможност да натрупваме опит е, и да изличаме полза от този важен опит. Именно поради това смятаме, че финансовите инструменти заемат важно място в политическия дневен ред на Европейския съюз, реализацията на стратегията Европейски съюз 2020 и многогодишната финансова рамка. В миналото финансовите инструменти се използваха за стотици хиляди бенефициенти, малки средни предприятия, научно-изследователски институции и така нататък. Нещо, което доведе и до известна възвръщаемост на средствата. Защото ако сравним финансовите инструменти с помощите, виждаме разликата каква е там, където е имало помощи, не винаги е имало е, успех, докато при финансовия инструмент има възвръщаемост на средствата. Много добре знаем, че финансовите инструменти се използват, е, когато има някакъв дефицит на пазара или неблагоприятна инвестиционна ситуация. Ето защо използването на такива инструменти трябва да се сведе само до онези е, области, в които за Европейския съюз има най-голяма добавена полза. Опитът с, финансира, с финансовите инструменти показва, че в следващата многогодишна финансова рамка може да се предвиди известно усъвършенстване на тяхното използване. А, като тук говоря преди всичко а, начина на, за начина на използването им, за това препоръчваме да подобрим рамката, да използваме най-добрите практики, разбира се, опираме се и на, одит, на одитите и на докладите на Сметната палата. А, така че финансовите инструменти са от една страна атрактивни. Председателят прекъсва оратора. Моля, трябва да завършите, защото трябва да чуем и господин Гонзалес. Okay. So we, um, have, um, now... Добре, две думи още. Сега сме ограничили броя на финансовите инструменти, свели сме ги до 6. Опитваме се да избегнем всякакво дублиране и да постигнем по-добра координация между финансовите инструменти. Смятаме обаче, че финансовите инструменти в бъдеще могат да се използват по по-ефективен начин за финансиране на държавни политики и постигане целите на Европа 2020. Благодаря. <clears throat> Това беше господин Хавени. Та сега господин Антонио Гонсалваш. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, дами и господа. Финансовите инструменти и политиката на сближение имат дългата, дълга традиция. Финансовите инструменти се използват за инвестиции в предприятията, по-специално малки и микропредприятия, инвестиции в устойчив градски растеж и в енергоефективност и в възобновяеми източници на енергия в прилагането на финансовите инструменти и в политиката на сближение има различни партньори. Има холдинги понякога, управляващите органи могат да възложат управлението на финансовите средства на холдинги или на финансови посредници. Винаги обаче има взаимоотношения между управе, управ, управляваните органи и другите участници. Комисията не се ангажира в тези отношения. В края на 2011 година, година комисията представи изчерпателен доклад за инвестициите от финансовите инструменти в кохезионна политика, отчитайки Срока 31 декември 2010 година. Финансовите инструменти в политиката на сближавания бяха повече от 10 милиарда евро чрез кохезионни фондове, от които 7,6 милиарда бяха от Европейската банка за развитие. Това направи, това означаваше инвестиции в 20 000 предприятия, създадени бяха 19 000 е, работни места. И от е, тези 7,5 милиарда приблизително 50% или малко повече бяха инвестирани в предприятията, но имаше повече от 3,5 милиарда като допълнителни ресурси от частния сектор, които бяха добавени към инвестициите от е, европейските фондове. Също така имаше и финансови инструменти за, е, инструменти за устойчиво градско развитие е, от порядъка на 2 милиарда евро. Колегата ми спомена редица важни предимства на използването на финансовите инструменти в сравнение с използването на безвъзмезна помощ. Едно и също евро може да бъде използвано много пъти, може да се мобилизират допълнителни ресурси, финансовите инструменти генерират приходи, дава възможност за реинвестиране, но също така се обединява и експертното знание на частния сектор и се постига много по-голямо и устойчиво въздействие върху економиката. Има силни стимули да се използват парите по-ефективно, защото финансовите инструменти предоставят средства на крайни потребители, които трябва да бъдат върнати. Следователно тези, тези инвестиции трябва да бъдат жизнеспособни. Така че едно инвестирано евро може да генерира няколко евро и а, това гарантира качеството и устойчивостта. Можете ли да стигнете до заключението? Именно за това използването на финансовите инструменти в бъдеще определено е, се предвижда Имаше някои проблеми, които установихме в сегашния програмен период за бъдещия финансов период ще се опитаме да решим проблемите и финансовите инструменти по наше убеждение ще бъдат средство за постигане на растеж и а, повишена работна заедост. Председателя, благодаря. Кратко и ясно. Сега преминаваме към господин Доминик Краенкур, директор по институт институционалните въпроси в Европейската инвестиционна банка. А, имате думата. Благодаря, господин председател. За да спазя срока и може би за да оставим следа, а, може би една картинка говори повече от хиляда думи. Първата картинка може би трудно се чете отдалече, но ние тук се опитваме само да поясним, че вида финансиране, което се предоставя за инвестиции, зависи от характеристиките на отделните проекти. На първо място е важно да се гарантира инвестициите да бъдат економически жизнеспособни и това е от правна точка економически, но не е равностойно на финансово. Когато това е гарантирано, може да се сметне, че има висока финансова печалба или изгода. Единствената цел на този диапозитив е, че може би е разхитително да се използват безвъзмезни помощи ако има ниска финансова печалба, са необходими безвъзмезни помощи. В средата има ниска финансова печалба и по-висок риск. Тук се опитвам с тази схема да очертая някои възможности, за участниците да постигнат основната цел, именно растеж и работна заетост в, е, стратегията на Европейския съюз за 2020 година. За Европейския съюз е, се дава отговор за подкрепа на стратегията и политиката, да се гарантира финансова дисциплина, защото когато трябва да се е, възстановяват средства, е необходима повече диф, дисциплина и също така ангажирането на финансови ресурси от частния е, сектор. Комисията създава мултипликационен ефект, мобилизира финансовия капацитет и а, експертния потенциал на финансовите по посредници. Ние се опитаме да оптимизираме използването на капитал, като се опитваме да поемем повече рискове пете точки в заключение, което за нас са много важни за финансовите инструменти. Първо искам да напомня, да припомня на всички, че групата на ЕИБ е единствената банка в Европейския съюз, която работи по целите и може би ще бъде по-добре да се разграничава между операциите вътре в Европейския съюз и извън. ЕИБ работи а, само вътре в Европейския съюз. Европейската банка за възстановяване и развитие работи извън Европейския съюз и естествено работи по международни и национални казуси. На второ място финансовите инструменти следва да бъдат гъвкави, прости, за да се спестява средства, да бъдат прозрачни, видими, да бъдат каталитични и да се привлича частния сектор. На трето място ние бихме желали инструментите винаги да а, отразяват предварителните цели на политиката, т.е. целите екс-анте и екс-пост. Т.е. трябва да има известна степен на независимост, за да може групата на Европейската инвестиционна банка да гарантира предложените инвестиции да донесат економическа полза за обществото. И последно, на не по значение, трябва да се направи избор между една конкурентна, но, а, кон, но равнопоставена а, е, обстановка и каталитичното сътрудничество, което се организира около групата е и Б, която се занимава с тези финансови инструменти. Известна конкуренция е, е добра, но всич, същите правила трябва да се прилагат за всички. Благодаря, благодаря господин Краен Кур. Това беше представителя на Европейската инвестиционна банка. Сега а, госпожа Бей за Европейската банка за възстановяване и развитие. Благодаря, господин председател. Well for... Благодаря, господин председател. Благодаря и на вашата комисия за това, че ме поканихте на тази толкова важна дискусия. Нашата текуща дейност добива все по-голямо значение в рамката на в, в контекста на новата финансова рамка, но както беше казано, е, различни институции участват тук, също групата на ЕИБ и Европейската банка за възстановяване и развитие която също работи с европейско финансиране. Позволете ми някои бележки от общ характер, а ако имам време ще спомена и една изследване. Има фонова информация, с която разполагате. Първото, което искам да посоча е, че финансовите инструменти трябва да бъдат приветствани, не само защото ние се намираме в финансова криза и трябва да е, пестим бюджетни средства. Финансовите инструменти трябва да бъдат приемани радушно, защото са общо съвместими с развитието на устойчиви пазари, особено когато става дума за инвестиции, които вече са направени и осигуряването на тяхната устойчивост. Но има и един друг аспект. Ние изграждаме местни пазари, за които също е необходимо финансиране. Точно там, където размера на помощите е много висок. Понякога е, се появява риск от е, деформация. Местните финансови институции не могат е, да създадат съответната финансова рамка за по-дълго време. Така че ние трябва да осигурим не само първоначалните инвестиции. Тези банки трябва на местно равнище да бъдат способни да осигурят възможности за инвестиции, въобще инвестиции за дългосрочен период. Така че е, ние е необходимо да имаме инструменти, с които да се гарантира дългосрочна устойчивост на инвестициите. Това е, дава възможност е, да се използва експертизата на различни финансови институции и по този начин да се осигури постигането на целите на Европейския съюз. Опитът, който имаме е богат тук в тази зала, има много носители на този опит. Нашата роля при е, възстановяването и развитието се концентрира основно върху частния сектор. Около 70% от нашите клиенти идват от частния пазар. Имаме и географско разпределение. Не покриваме всички 27 държави членки. А там, където работим, много често имаме силно представителство на персонал от различни държави членки и има много е, голяма експертиза в различните сектори, например е, в развитието на финансовия сектор важна роля е, сме поели също така и при финансирането при банките става дума основ, не само за това да бъдат осигурени инвестиции, а да бъде тласнато напред и економическото развитие и да бъдат постигнати политическите цели на Европейския съюз. И ако това не се осигурява в рамките на даден проект, той е, просто не бива продължаван. За нас това е много важен аспект. Ние признаваме също усилията за хармонизиране, но въпреки това трябва тук да се проявява внимание. Трябва да има гъвкавост, така че инструментите да могат да а, отстраняват пропуските на пазара, които все още съществуват. Ако, например, вземем инвестициите в енергийната ефективност в дадена страна, то тези инвестиции трябва да бъдат напасвани към регулаторната рамка на страната. И е, по тази причина ни е необходима гъвкавост, за да можем да уловим специфичните проблеми в е, дадената страна и е, да можем да е, отстраним пропуските от е, пазара. Същевременно обаче трябва да се гарантира изпълнението на целите на Европейския съюз, например в сферата на енергийната ефективност. Тъкмо в тези области е, са необходими финансови инструменти, където е, частното финансиране не е достатъчно и където искаме да изпълним специфични цели на Европейския съюз. Т.е. трябва да гарантираме комбинация на финансовите инструменти. Понякога Има пропуски в финансирането в частния сектор, има специфични проблеми, които трябва да бъдат отстранени. Първо трябва да бъдат предоставени помощи за изграждане на мощностите и след това да бъдат отстранени проблемите от пазара. Т.е. това трябва да бъде индивидуализирана помощ, комбинирана с финансови инструменти. Сега давам думата на господин Марк Шублин. Месье президент, благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък и искам да ви иллюстрирам с един пример, един финансов инструмент и с този пример ще говоря за важните елементи, които са важни за нас. Както беше казано от двамата, двете колеги, аз ще говоря за финансовите инструменти, е, за разлика от социалното изключване, с началното финансиране. Генерална дирекция работна заетост ни каза, че ако а, се помогне на хората, които са изключени от а, ба, а, банковия сектор, а, това може да създаде възможност за създаване на микропредприятия. Банката помогна и се създаде една възможност с 200 милиона евро. Това е една програма, която ще работи до 2016 година и ще въведе инструменти за гаранция, за а, покриване на някои рискове. И тази, този инструмент а, се отпуска чрез а, м, инструменти за микрофинансиране. А, те са, тези институции са финансови посредници. Ние бихме желали да а, се насочим към онези, които би, са били изключени от банковия сектор, защото това е една възможност да се справят с безработицата. Това се прави от 2011 година. 114 милиона вече са отпуснати. 14 държави участват в този план. 27% са 27 милиона са дадени за 14 а, а, бенефициери. Целите са много точни. Искам да се насоча към четири ключови елементи, които а, дават възможност за използване на ресурсите. Обединяването на ресурсите и на инвестициите, Европейската инвестиционна банка и комисията. Комисията поема част от рисковете и по този начин ще може да се привлекат и други инвеститори, включително търговски инвеститори. И втори аспект е споделянето на риска. Е, виждаме го в конкретния случай. Е, приноса на Европейския съюз дава възможност да се покрие риска, който е труден за търговските инвеститори. Бюджетното усилие, прехвърлено, превърнато в и също така необходимо е да се постигне мултипликационен ефект 5 милиона е, са инвестирани от комисията, 5 милиона от Европейската инвестиционна банка, 65-70% е, е, милиона се предвиждат за 5 години. Това е, е изключително важен ефект е, и за нас. Е, един пример, например, е, е, и микрофинансови инвестиции в е, Холандия 4 милиона е, но това дава възможност да се постигнат 20 милиона заеми, отпуснати от холандските банки. Можете ли да приключите? Казва председателя. Гъвкавостта трябва да даде възможност да се отрази ситуацията в 27-28 държави членки. А сега господин Герхард Хюмер, който е председател на организацията на Европейския съюз за малки и средни предприятия. Малките и средни предприятия са една от важните групи за европейските финансови инструменти. Искам да започна като кажа, че в допълнение към ефективността на финансовите инструменти, това е една от причините, поради което ние сме за финансовите инструменти, тъй като те не изкривяват финансовата конкуренция толкова, колкото другите инструменти. Когато разгледаме програмите, които се прилагат през последните 10 години, има много добър опит опит. Много беше допринесено за създаването на схеми за гаранции в старите държави членки. Също така европейските проблеми Допринесоха много за стабилизиране на сектора на малките и средни предприятия в 2009-2010 година. Имаше обаче някои проблеми. Малките и средните предприятия са до много голяма степен в края на а, производствената верига значи комисията, европейски посредници, местни посредници. Ние не виждаме проблемите в а, веригата, но наблюдаваме, че, например, има някои проблеми, които осложняват осложняват ситуацията. На второ място, структурните фондове осложняват използването на финансовите инструменти. Има много проекти в много региони на Европа, които не са били успешни и не са могли да бъдат прияти поради различни трудности с, с договорите. На трето място, понякога а, условията, предложени от комисията и а, от, а, от а, посредниците не са достатъчно привлекателни. А ако те не могат да бъдат поети от пазара, тези инструменти са безполезни. На четвърто място рисковия капитал. Европейската комисия дава възможност да се окаже подкрепа на рисковия капитал за малки и средни предприятия, като дадат гаранции като поемат първите загуби, като осигурят стимули за частни инвеститори. Всичко това е забранено в инструментите за рисковия капитал. Т.е. според нас няма смисъл да има един регламент, който позволява някои неща, а от друга страна новата платформа за собствения капитал не позволява това. Тоест може да има обсъждане за повечето, за повече гъвкавост в изразходването на рисковия капитал. И на последно място твърде много различни инструменти, съществуват и е много трудно да се приложи всичко. И аз, ние много се радваме, ако ще се намалят инструментите, ако се намалят програмите, за да може да се хармонизира системата. Напълно подкрепяме това и приветстваме факта, че не само гаранции за заемите ще бъдат ще бъдат подкрепени, Радваме се, че структурните фондове ще могат да се използват по-добре и наистина последно нещо, предложението на комисията е за прак от 150 е, хиляди евро. Има натиск от страна на парламента и от други среди за повишаване на този прак до 500 хиляди, 1 милион. Ако това стане, малките и средните предприятия ще бъдат изхвърлени от хоризонта, защото малките предприятия се нуждаят от прак под 1 милион. Не виждаме причина защо тези да не работят паралел, паралелно и защо е необходим този прак може би можем да премахнем тази пречка. Председателя, благодаря за това важно изказване на основните потребители. Я сега давам думата на господин Кристоф Бургио, представител на СДС от Франция. Благодаря, господин председател. On peut par écrit, je voudrais simplement insister sur un certain nombre de points в своята, своята презентация аз така или иначе съм изпратил в писмен вид. Просто искам да засегна един-два момента, извън това, което колегата каза за финансовите инструменти. Няма да представям това, което той каза. Важното е, че с някои от финансовите инструменти имаме вече 200 годишен опит – и това е много интересно за нас. Възложихме доклад, в който да се изследват финансовите инструменти в Франция. Той беше много интересен. От 2007 година се занимаваме и с европейското измерение на финансовите инструменти и преди всичко дългосрочните им аспекти, както казаха и преждеговорившите, заедно с кредитната агенция за възстановяване и с Европейската инвестиционна банка. Възложихме изследване с цел разработване на стратегия за засилване на дългосрочното измерение на финансовите инструменти. Също така се занимаваме с разработка на европейски финансови инструменти с цел да бъдат по-застъпени и рисковите е, капитали. Много от новите финансови инструменти се прегрупират в нашата дейност с оглед на следващата финансова рамка до 2020 година. много от тези инструменти трябва да получат нова насоченост защото те са важни и с оглед на стратегията 2020, която си поставя за цел устойчив растеж. А, това, най-важни за това са секторите МСП, е, образование, изследвания и така нататък. И там има огромна потребност. С тази цел ние комбинирахме финансови инструменти с, с някои възможности давани от Европейския съюз и се оказа доста успешна практика, особено на фона на сегашните бюджетни проблеми. Така че целта е да се комбинират европейски с неевропейски средства, ако искаме да постигнем целите на Европа 2020, като приложението на инструментите трябва да става прозрачно, възможно най-ефтино и по опростен начин от страна на онези, които ги реализират. И накрая макроекономическият аспект. Европейският, препоръчително е Европейският съюз да насърчава дългосрочни е, инструменти, като например облигации за конкретни проекти, чрез които могат да се привличат е, дългосрочни инвестиции и така можем да се измъкнем от дяволския кръг на дълговете. Председателят, благодаря ви. Сега преминаваме към една много важна банка, КФВ. Господин Кремер. Благодаря. KFW е банка за развитие в Германия. Тя осигурява а, средства за строителство, за проектно финансиране, финансиране в държави, в преход и развиващи се държави. Във всичките ни дейности в Германия и в Европа предлаг, прилагаме програми на Европейския съюз и днес искам да ви дам пример. Позволете ми да започна с Германия конкурентоспособността и а, програмата за конкурентоспособност а, а, KFW е а, приема а, помощи, а, KFW е рефинансира банката, а банката финансира малките и средни предприятия и стартиращи предприятия. И тъй като банките а, не обичат да финансират а, а, стартиращи предприятия, KFW е а, може може да поеме част от риска. И тази система на споделяне на риска води до по-големи портфейли за отпускане на заеми. няма, също така има по-низки лихви. Позволете ми да цитирам един пример в Европа и това е Елена. тук се съчетава а, глобалния заем с а, техническа помощ. Тук се дава възможност за финансовите посредности, които сами те финансират посредниците в, за инфраструктурни и енергийни проекти. Това води до мобилизиране на устойчивите инвестиции при малки и средни общини. Финансирането чрез банките е ефективен канал за разпределяне и допълнителен подход е, е, за използването на програмата на Европейската инвестиционна банка, която отпуска преки заеми. Отново това е съчетание на няколко партньори. Позволете ми да приключа с, с международен пример Африк Американския инфраструктурен доверителен фонд. Тук не става дума за техническа помощ, това е по-скоро упражняване на влияние чрез ноу-хау. KFW представя примери на този доверителен фонд и а, структурира ноу-хау, за да окаже известно въздействие. В заключение, какви полуки извлякохме? Финансовите инструменти са много полезни и те могат да играят много важна роля на катализатор в Европа и извън Европа. Финансовите инструменти постигат количествени и качествени ефекти. Финансовите инструменти трябва да бъдат много внимателно проектирани, за да може да донесат допълнителна полза в това може да се направи на национален план и на европейски план. Също така трябва да се а, е, осигури ангажираността на националните финансови институции и трябва да се опрости а, е, инфраструктурата и администрацията. Благодаря председателя, благодаря на всички изказващи се, изказали се, благодаря, че спазиха правилата. И сега, иска ли някой да се възползва от възможността? А, тук са и авторите на анализа, реакцията на Европейската комисия, на европейски институции, на потребителите. Имате ли въпроси, коментари, бележки? Йоран. Благодаря, господин председател. Да, имам няколко въпроси и коментари, които бих искала да направя. Аз съм докладчик за проект проектните облигации, по, по, по, по който ще гласуваме след няколко минути. Има няколко неща, които искам да ви запитам. Очевидно, първо, финансовите инструменти не са нищо ново, но ние се намираме в нова ситуация. Те ще не са ни дори още по-нужди. Падат инвестициите, има ограничения за банките и държавите членки. А, и, и е, потребността от инвестиции също така расте. И аз имам въпрос към представители на КФW. Те говориха за дългосрочни инвестиции. Какво означава това? Какво трябва да направим, да решим тези въпроси? Бихте ли уточнили малко повече? И също така приветствам това, което беше казано от Джеймс Пенси и колегите му за портфейлния подход. Това е нещо, което ние се опитваме да постигнем чрез моят доклад е, и да се прилага подхода на портфейла проекти за да може да се обединят няколко финансови инструменти. Аз мисля, че това е добра идея. Сега по въпроса за финансирането на инвестициите, за мен ще бъде много интересно да чуя вашето становище. Имаме предложението на комисията за проектните облигации. Може да разгледаме самия етикет Project Bond, защото може би има някакво недоразумение, че комисията прави такива а, облигации, може би трябва да ги наречем друго яче. Ще ми бъде интересно да чуя как е, гледате вие на това предложение на комисията? Има ли нещо, което можете да кажете? Да, ние сме проучили предложението на комисията, но има ли нещо, което вие конкретно бихте искали да предложите и което ние бихме могли да включим в преговорите? И на последно място в доклада си съм се опитал да се придържам към пилотната фаза, но просто открехвам едно прозорче за обсъждане на един друг подход. Тогава, когато държавния сектор и Европейския съюз трябва да се ангажират повече с издаването на тези проектни облигации, комисията споменава в предложението си необходимостта да се създаде силен и жизнеспособен пазар, а не само чрез инвести... Е, финансиране на инвестиции. Аз казвам, че трябва да се насърчава а, пазара. Благодаря, казва председателя. Има ли други коментари? Айде, искате да зададете въпрос или предпочитате да направите това накрая? Сред нас има научен а, работник Хорхе Нюнец. Искате ли да коментирате накратко? Благодаря, че ме поканихте. Аз съм тук, защото трябва, възложено ми е едно проучване, което ще бъде последващ етап на това обсъждане. Тоест, ние а, се фокусираме върху предложенията, това, което се е случило до сега, вече е обучен, вече е проучено, ние се опитваме да постигнем съвместимост, така че когато се чете те един доклад, той да бъде свързан с предишния доклад, да бъде взаимосвързан и разширен. Само няколко коментара искам да кажа. Новаторските финансови инструменти са полезни. Това е нормално. Те са много добри тогава, когато трябва да се направи разграчение между безвъзмезна помощ, когато хората се тревожат за рисковете безразмазната помощ не е, е безрискова. Имаше квоти, които не бяха, не бяха постигнати. След това се дадоха 30 годишни срокове за изплащането на безвъзметните, безвъзметните помощи. Те не бяха платени. Когато се дават гаранции с, с огромни рискове, хората се тревожат. И аз мисля, че правилата в Европейския съюз обикновено са консервативни, може би а, има прекален страх от рискове. И мисля, че е наистина сериозно да се обърне много внимание тези инструменти да отговорят на стратегическите цели на политиката на Европейския съюз критериите за подбиране на проекти да бъдат много стрикни, за да а, може, ако тези критерии се спазят, да не трябва да има много а, стриктен последващ контрол на проектите. Много се радвам, че а, е дадена възможност за отпускане на заеми и безвъзмезна помощ. Има много проекти, аз знам, а, които не са можали да се приложат, тъй като има много стрикни изисквания. Така че нещо, което според мен е много важно е да има възможност да се изгражда капацитета на банките. Много дълго отнема прилагането на системата. Необходимни са ни много ясни правила е, Европейската инвестиционна банка има капацитет, има известни правомощия. Тя би трябвало да запази своя рейтинг, така че Европейската инвестиционна банка означава, че и другите партньори трябва да се намесят с много ясни правила държавните институции трябва да се намесят с необходимото ниво на отчетност и отговорност. И мога да кажа, че е важно тези инструменти да се подчиняват на определени правила, да, и, да няма субституиране, защото това все още води до рискове и когато има държавни банки, как да се ангажираме, за да може да се възползваме напълно от всички институции, а не само да е, има някаква заместваща роля. Трябва да разгледаме стабилността и риска. На този етап е, правилата са по-скоро против риска и тези инструменти са малки. Предложението ги държи а, малки. Трябва да направим така, че ефективността и а, приложението са важни. Именно за това изграждането на капацитета трябва да е много важно, особено в държавите, които нямат структури малките и средните предприятия а, е, също трябва да се вземат предвид. Е, едно нещо, което искаме да направим е да разгледаме ролята на различните институции, включително ролята на парламента. Има много нерешени въпроси, ще се опитаме да се свържем с всички, за да очертаем една ясна представа за това какво означават всички тези проекти за в бъдеще и това е в общи линия всичко. Председателя, благодаря. Йоран Ферн зададе въпрос на господин Спенс и на господин Бодрион. Господин Спенс. Благодаря, благодаря господин председател. Въпрос за етикетите според мен е от изключително важно значение за човек, който не е експерт като мен. Да се каже, че проектните облигации ясно очертават, че те са сходни на други схеми на облигации, които се предлагат. Аз мисля, че трябва да се направи разграничение и трябва да се направи избор за насърчаване на кредити, повишаване на кредитите и повишаване на растежа и да се каже съвсем ясно, че те са предназначени точно за това. Повдига се въпроса наистина, както и казах, за текста, за формулировката. Трябва да се изчистят а, формулировките, които се използват за различните неща, за да може всички, които а, се консултират с текстовете по европейския бюджет, а, да знаят за какво се говори във всеки конкретен случай. Сега мисля, че а, KFW и CFC ще коментират по дългосрочните инвестиции и ако ми позволите, ще подчертая значението на ясната правна рамка. Струва ми се, че съветът в момента заема една рестриктивна позиция и това ще бъде наистина много лошо за използването на тези финансови инструменти в бъдеще, а именно действителните правни разпоредби да бъдат твърде рестриктивни. Можете ли да кажете нещо за подхода е, с е, портфейл? Аз мисля, че има две характеристики, две, два елемента на вашия въпрос. Не може да се управляват хиляда проекти с 2000 души, ако няма някакъв критерий за риска. Аз говоря за риск, защото управлението на риска, овладяването на риска е гаранция за вашия успех. Това е организационна характеристика. На второ място, когато се разглеждат редици инструменти, трябва да се види как те функционират. Някои теории действат в зависимост от емоциите на пазарите, памета на пазарите, и следователно може да има един среден агрегиран рисков профил, но за да се постигне това трябва обща култура, което ме връща към това, което вие казахте за една поточна линия на проекти и хора, които използват едни и същи термини. Изключително важно, както каза Джеймс, да се използват едни и същи термини промени. Председателя благодаря, господин Будкиньон. Okay, thank you. Well, as for general... Благодаря ви. Първо, ще започна с една по-обща бележка. Никак не е лесно да отговоря, защото въпросът е комплексен. Ако трябва да представя нещата опростенчески, ще кажа да. Новите идеи за финансови инструменти са много важни, но трябва да има една червена нишка и тя да бъде насочена само към това, че ние се намесваме единствено и само там, където пазарът се проваля. Има пазарни провали при дългосрочните инвестиции. Много инвестиции, много частни, инвеститори много частни банки се пазят от тези сделки, просто защото се страхуват от риска или имат други бизнес модели. Значи, ако това е ръководната линия за структурата на финансовите инструменти, аз бих казала, че пазарните провали са решаващият момент. Председателят, благодаря ви. Заповядайте, господин Бордион. Искахте да допълните нещо. Да, за облигациите за проекти. Имайте предвид, че комисията а, предвижда да мобилизира за такива облигации около 200 милиарда евро. А, това е капитал, който трябва да се мобилизира и който няма да може да се намери само в Европа. Тъй, че ни е необходим пазар с качествени емитенти. Но за целта Европейският съюз първо трябва да а, осъзнае, че са необходими определени пруденциални правила, като Базел 3 и така нататък. Нещо, което пък е дискриминиращо за дребните кредитори. Това е противоречието. А, изпадат в положение на дискриминирани дребните кредитори поради пруденциалните правила. Председателят тази бележка беше изключително важна. Е, Естествено, ние ще а, е, предадем това на колегите от другите парламентарни комисии, например по економическите въпроси, които работят по този регламент. Това е ясно. Не виждам други желащи да се изкажат. Може би господин Айтърви ще приключите. Една минутка само ще отнема. Чухме толкова много оратори в последния час. Диагнозата, анализът на финансовите инструменти бяха разгледани от различни страни. Мисля, че имаме консенсус в тази комисия по отношение на необходимостта да се мобилизира държава, е, об, обществен и частен капитал, за да се финансират големи проекти. Повечето финансови инструменти според анализа са постигнали целта си. Има, разбира се, и недостатъци. Всички оратори ги посочиха, като се обединиха около едни и същи предложения за подобряване на нещата. Повече прозрачност, по-малък брой по-ясно определени инструменти и точно определено отграничено приложно поле. Вторият важен елемент – който трябва да се спомене е, че господин Нунес работи върху едно изследване във връзка с това какво трябва да бъде отношението към новите предложения на комисията на фона на това, което беше казано. Ние подкрепяме по принцип комисията, ще продължим да разговаряме с нея. Мисля, че на 10 май е насрочен първият ни диалог. И освен това искам да благодаря на всички оратори, че се придържаха към пете минути, които им бяха предоставени. Това беше много продуктивно, защото те успяха да извлекат есенцията, ключовите идеи, говориха за конкретни проекти което ни помага да разберем нещата по-добре. Разбира се, конкретният пример винаги е добър. Благодаря. Естествено ще осигурим публикуването на този анализ. Той ще бъде качен на сайта на парламента. И а, също така ще включи предложенията на нашия докладчик. Благодаря на всички а, външни оратори. Те са свободни да си отидат и сега. Уважаеми колеги, ако можете дискретно да напуснете залата и тихичко, тъй като няма да прекратим заседанието. Ще продължим направо. И така. Е, хубаво, добре. Няколко а, секунди прекъсване, довиждане, госпожи и господа. И сега изказванията а, а, приключиха. А, преминаваме към гласуване, тъй като ще бъде малко сложничко гласуване от техническа гледна точка. Гласуваме по доклада на Йоран Ферм. Преди да стигнем до доклада на Йоран Ферм, по молба на ком... Европейската комисия, първо ще гласуваме а, директното плащане. А, искам да ви помоля да напуснете залата. Онези от вас, които не се интересуват а, от а, това, което става в нашата комисия, оставям още няколко секунди, за да се раздадат а, списъците за гласуване, тъй като има групи, които все още нямат а, списъците за гласуване. Либералите не са в част, така ли? А има и лоши ученици, които не са си донесли картата за гласуване. Добре. Аз ще гласувам тогава с либералната група, ако това е необходимо. Можем ли да започнем с, с а, доклада за uh, uh, сфера на средства? Франческа ми каза, че става въпрос за трансфера на средства и че това е обсъдено от Комисията по развитие. Става дума за прехвърляне на 25 милиона към а, линията за храните. Франческа го е разгледала добре и тя иска да изпрати да, да ни каже, че е за това изменение. Добре, мисля, че няма нужда от много а, кой за този трансфер към хуманитарната помощ? Благодаря ви. Кой е против? Въздържали се? Приема се. А, с почти пълно предимство. И сега преминаваме към гласуването на доклада на Йоран Ферм. Малко е по-сложно тук от техническа гледна точка, защото става дума за гласуване на изменения а, това са проекто решение и проекто регламент. Доминик Рике иска думата. Благодаря, господин председател. Това е много сложен доклад. Е, нямаме време. Е, работихме в много добър, е, добра атмосфера с докладчика, но бих желал да помоля нещо, защото имаше изменения изменение в последната минута. Ще има едно допълнително изменение, но в ревизирания текст, който е предложен от докладчика, беше добавено едно изменение в компромис Д. Компромис Д. Д като Денис с едно споменаване, което беше споменато в, и прието в компромис F. Искаме разделно гласуване по компромис D и компромис F с цел последователност тъй като е добавен текст в Д. Бихме желали също така гласуване, раз, разделно гласуване. Това е become sufficiently reliable, ако чувам и втората част да бъде по втората част на точката тъй като част от F е прехвърлена в е, D. Аз се надявам, че обяснението ми е ясно, защото за нас а, е, е, ще бъде непоследователно, ако се гласува разделно по, едно, по единия компромис и на по другия. Господин докладчик. Благодаря на господин Рикие. Да. Благодаря. Аз е, оцених високо факта колко добър дух на сътрудничество съществуваше при изготвянето на доклада. Имахме е, също четирима докладчици в сянка и добри двустранни контракти между тях. Не разбрах предложението в частта къде трябва да започне разделението. Алинея 2, Д и С, може би бихте могли да внесете пояснение тук. Господин Рике, бихте ли могли още веднъж да повторите? При е, компромис Д искам е, разделно гласуване по първата част. Всъщност първата част е, трябва да бъде до последната алинея или може би до последния абзац и след това се гласува вътрешно. Значи по първата част отива до Becomes Officially Available и след това ще имаме а, разделно гласуване по две деце. Да, сега разбрах за какво става дума. Господин Рике иска всъщност а, да заличи само първата подточка, две ДЦ. Това е неговото предложение, разбирам. Мога да го приема за разделно гласуване. Разбира се, в политическо отношение аз не мога да се съглася с това, защото резултатът от изслушването беше, че трябва да се запази а, е, тази последна алинея, но става въпрос за политически въпрос тук и трябва да се гласува разделно. Важно е всеки да разбере къде а, е, минава разделната линия и докладчиците в сянка ще а, е, дадат указания за гласуването. Ако нямате други въпроси, ще продължа съвсем бавно, за да не се допускат грешки. Сега, всички вие имате листа за гласуване. Започваме с компромисно предложение А. Компромис А е идентичен с компромис Г. Ако гласуваме по компромис А, се приема и компромис Г. Е, господин докладчик. Мисля, че това е правилно. Така би трябвало да тълкуваме нещата. Кой е за компромисно предложение А? Е, но има разделно гласуване. Председателят моли за извинение. Значи, по първата част, кой е за? Против. Първата част се приема, втората част е, за, против, 6 гласа против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Четвърта част за. Против. А, трябва да гласуваме електронно. Начало на гласуването. Един глас за ще бъде прибавен. Госпожа Янсен има проблеми с модерната технология. Начало на гласуването. Край на гласуването. Петнайсет за, 17 против. Отхвърля се. Четвъртата част се отхвърля. Пета част. За. Против. Въздържали се. Равно мнозинство. Отхвърля се. Приели сме всъщност първите три части на това компромисно предложение. Господин докладчик, можем ли да приемем респективно как е, ще се отрази е, това на компромисно предложение Г, ако мога така да формулирам въпроса си. Значи първите три части е, резултатът е ДАКъв, което означава, че Г се приема пак в същата пропорционалност. Така че с това гласуване покриваме и двата компромиса. След това преминаваме към Изменение 42. Изменение 42 на госпожа Дюран. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След това имаме две идентични изменения, 6 и 11, кой е за, против, въздържали се, приема се. 12 е само техническо. Не трябва да гласуваме. Компромис БК е за. Против. Един глас против. Приема се. Изменение 15. Докладчикът е против. Кой е за? Да проверим, че с електронно гласуване. Аз няма да гласувам, защото има много депутати от НП, така че обявявам начало на гласуването за вас. Край на гласуването. 17 на 17. С това изменението се отхвърля. 16 се покрива от компромис Б, така че преминаваме към компромис С, кой е за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 8. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. С един глас против. 46 на господин Ашфорд. Докладчикът е против, каза. Отхвърля се. Компромис Д. С а, разделното гласуване, което поиска господин Рике. Гласуваме по първа част на компромис Д. Кой е за? против, 2 гласа против, въздържали се. Първата част се приема, втора част. Очевидно има различни политически гледища. Тук кой е за? Либералите като че ли не могат да се определят, тогава да гласуваме електронно, гласуваме по втора част на компромисно предложение Дай начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 11 за, 23 против. Отхвърля се. След това компромис е. Кой е за? Против. Един глас против. Приема се. Преминаваме директно към изменение 23 от ИТРЕ. Кой е за? Против против, въздържали се, приема се. 24 от ИТРЕ. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Всички останали. Само е НП е за. Въздържали се? Отхвърля се. 25 се покрива от компромисното предложение. 26. Докладчикът е против. Кой е за? Никой. Против. Всички. Отхвърля се. 11 на докладчика. Кой е за? Против. Един глас против. Въздържали се. Приема се. 12 на докладчика. Кой е за? Против. Един глас против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14, техническо, не трябва да се гласува. Компромис F. Е, НП внесе искане за разделно гласуване. Първа част. Гласуваме по първа част. Кой е за? Против? един глас против, въздържали се, първата част се приема. Втората част, там имаме отделно гласуване, доколкото правилно разбирам, има устно изменение. Всъщност не, това не е вярно. Значи, гласуваме първо по втората част, без устно изменение. Нашите сътрудници кимат прилежно, така че ще се придържам към изискването. Втора част. Виждам, че не може така. Трябва електронно да гласуваме. Очевидно има доста различия в мненията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Втора част 10 срещу 23 отхвърля се. Сега преминаваме към устното изменение, така ли? Йоран? Аз ще бъда кратък. Вие го имате първоначалното предложение е, суми, които е, ще трябва да бъдат реализирани, ще трябва да се използват отново, но господин Рике предложи вместо шел да се използва шей, шел. Точно така. Значи, мей вместо шал вече в текста е записан израза Мей. Това е доста важна разлика. Кой е за това устно изменение? Благодаря. Кой е против? Един. Въздържали се? Приема се. След това гласувахме изцяло по F. Всички останали изменения се покриват от това гласуване. Преминаваме към а, компромис Г, а, който също се покрива от компромис А. Спомняте си, че гласувахме разделно и минаваме сега към изменение 17. 17 от Транспортната комисия. Докладчикът е против. Кой е за? Електронно гласуване. Мисля, че трябва да проведем електронно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването, 23 гласа за, 11 гласа против, приема се. Следващите изменения се покриват, така че преминаваме към а, съображението от преамбюла. Изменение 15, изменение 1, докладчикът е против, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се изменение 2 от Транспортната комисия. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 на докладчика към съображенията в преамбюла за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 отпада. Компромис Х. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18 на Доминик Рике. Докладчикът е против. Да гласуваме електронно. Край на гласуването. Има техническа грешка, трябва да повторим гласуването. Председателят моля за извинение. Моля ви, гласувайте. Така, всички гласуваха. Край на гласуването. 22 гласа за, 11 гласа против. Приема се. 19 на господин Паксас. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. ЕНП тук е в мълцинство. Отхвърля се. Номер 4 от Транспортната комисия. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме по втората част на 20. Като допълнение, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 5 от Транспортната комисия. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Всички въздържали се, отхвърля се. 21 на Изабел Дюран, докладчикът е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение Едно към съображение от преамбюла 10, кой е за, Трима против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 с устно изменение. Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването. Виждам, че липсва един глас. Край на гласуването. Да, но това обаче е интересно. Гласуването приключи. Вие гласувате. Всъщност, ЕНП е против. 16 17 за, 16 против. Приема се. Всъщност нормално е да се отхвърли. Значи, нека да започнем още веднъж. Има известно объркване тук. Ще започнем още веднъж гласуването, но този път ще гласувам и аз. Липсва един глас. Гласуваха ли всички? Шестнайсет за, 18 против. Това вече е ясен резултат. Някой просто е сменил мнението си в последния момент. Това беше изменение 22. 22. Значи продължаваме сега с 23. То също е съвместимо за, против, въздържали се, приема се. 24 Изабел Дюран, докладчикът е против, каже за зелените, против всички останали, въздържали се, отхвърля се 25 на Ричард Ешуарт. Докладчикът е против, кой е за? Никой. А всъщност не ви видях. Против, въздържали се, отхвърля се. След това ИТРЕ 2. Тук имаме разделно гласуване. Първа част до публично финансиране. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Първата част се приема. Втората част докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 26 на Рике. Съвместимо. Докладчикът е за. Кой е за? Против един глас против, въздържали се, приема се. 27, идентично с 3 на ИТРЕ, разделно гласуване по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част Кой е за? Против? Либералите не харесват това предложение. Въздържали се? Имаме мнозинство и за втората част. След това имаме три идентични изменения. Не. Първо и тре четири. Докладчикът е против, кой е за? Нека да гласуваме електронно. Аз ще гласувам също. Аниенсен, Всъщност, вашия проблем е отстранен. 17 за 16 против. С това изменение 4 е прието. След това 28 и 6 са идентични и съвместими с 4. Докладчикът е против каза. Е Никой. А, против. Въздържали се. Отхвърля се. След това И трепет. Докладчикът е против, каза е за? Против. Благодаря. Отхвърля се. Седем. На Тран докладчикът е против, каза е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. с друго мнозинство. Компромис и разделно гласуване по последното изречение. Компромис и без последното изречение разделно гласуване за против. Един глас против, въздържали се, приема се. След това разделно гласуване. While after и така нататък. За. НП. Против. А, извинете. А, някой се обади, но за съжаление не е в микрофон. На мен не ми е ясно, ние а, гласуваме за този текст или за неговото заличаване. Ние гласуваме за заличаването на това последно изречение. Заличава се while after 2013 и така нататък. Значи тогава аз съм против заличаването. Беше ясно, че трябва да се е, изясни този въпрос. Кой е за това е, разделно гласуване, казва председателят, кой е за заличаването? Против? Ще проверим че с електронно гласуване. Гласуваме. Обаче все още липсва един глас. Аз гласувах. Край на гласуването 22 гласа за 11 против. Също се приема. Значи е, последната част от изречението се заличава. След това преминаваме към ИТРЕ 7. Е, докладчикът е, е против, кой е за, против всички, отхвърля се 32 Доминик Рике, докладчикът е за, кой е за, против, един глас против, въздържали се, приема се. Компромис Йоти или Джейна, докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се с един глас против. И 9, докладчикът е против, кой е за, един, а, против, много, въздържали се, отхвърля се. 35, Изабел Дюран, докладчикът е за, кой е за, против, един Електронно гласуване. Край на гласуването. 11 за 22 против. Отхвърля се. Обаче не се виждаше толкова добре от тук. Продължаваме с изменението по съображение 2010. Докладчикът е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 36 на Изабел Дюран, докладчикът е против, кой е за? Зелените, против, останалите. Въздържали се, отхвърля се 37, Доминик Рике, докладчикът е против, каза е за? Против, въздържали се, приема се. След това 10 на ИТРА, съвместимо, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38, Доминик Рике, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 на Изабел Дюран, докладчикът е против, кой е за. Зелените против, голямо мнозинство, отхвърля се. След това Тран 11, докладчикът е против, кой е за? Против. Дясно-ляво. Ще гласуваме електронно. Край на гласуването. Раймер твърде късно. В протокола ще отбележим, че Раймер е променил мнението си. Е, приема се с голямо мнозинство. Сега гласуваме електронно по целия доклад. Начало на гласуването. Край на гласуването. 31 гласа за, 1 глас против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. И благодаря на всички докладчици в Сянка. Това не беше лесна задача. Гласуването също беше сложно. Цялата нощ сте работили, така че още веднъж ви благодаря и ви поздравявам. И така, уважаеми колеги, предлагам да продължим след гласуването и да преминем на доклада на госпожа Карвалио за приложението и използването на Европейската система за спътникова навигация. Аз не ви виждам, защото контражурно ми се явявате. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, преди да а, ви докладвам за Галилео и за системата за сателитно наблюдение, искам да кажа, че сме, че за мен е един много тъжен ден, но въпреки това е, трябва да кажа, че Мигел участва в работата и работата беше много мотивираща по време на работата по този доклад. Прекъсват ораторката. Председателят каза, току-що ми съобщават, че е трябвало да проведем още едно гласуване. Много извинявайте, че ви прекъсвам. Предлагам да гласуваме по доклада на господин Лавия. То е, е, е еднократно гласуване, едно изменение и гласуване по целия текста. Значи, много ви моля да гласуваме веднага, преди да напуснете залата. Ето, има едно изменение на госпожа Андреасен. Коза. Е Против въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по доклада на господин Лавия за, против, въздържали се, приема се. И така, поздравление на докладчика. Извинявайте, госпожо Кавалио, продължете. Е, примитам, къде имаш breves palavras do И така, все пак искам да кажа нещо в памет на нашия колега Мигел. За нас е тъжен ден за всички нас, които имаха привилегията да работят с него. Денят наистина предизвиква дълбока скръп. Отново ще повторя, все пак работата в нашата комисия беше мотивираща за Мигел. За мен начин да почета път, паметта му е да продължа нашата съвместна работа. Продължава на английски ораторката. Докладът е по повод на законодателно предложение на комисията в връзка с глобалната система за сателитна навигация Галилео. И Галилео, и глобалната система обхващат голяма система с 30 сателита и съответната наземна инфраструктура. Цялата система ще даде възможност за синхронизация на електропреносни мрежи, навигация в транспорта, синхронизация на електронни системи. И двете системи са от полза за европейската економика. Сега се връщам на предложението на комисията. Комисията излезе с обхватно предложение за финансирането и осъществяването на двете е, програми. Искам да поздравя комисията за направенето до сега и за намерението и да продължи проекта при новата многогодишна финансова рамка. Предвиждат се 7 милиона бюджетни кредити за поети задължения. 7 милиарда, извинете. To... И финансовия риск е, е 1000 е е, един, милиард и половина евро. Е, всякакви е, свръхразходи над безопасната сума трябва да бъдат уредени от първоначалния бюджет и трябва да се постигне изменение с единодушие и със съгласие на Европейския парламент. Следователно, всичко това трябва да се отрази в европейския бюджет. това може да се оцени от водещите преговори по многогодишната финансова малка, многогодишната финансова рамка. препоръчвам по време на а, рамката 2007-2013 година. Припомням, че имаше значителни разлики и а, финансовата рамка беше ревизирана, за да може да отчете тези милиарди 300 хиляди. За комисията а, поради а, натрупания опит и новата фаза на изпълнение на бюджета. Очертава се по-малък риск, отколкото в фазата на развитие. Позволете ми да ви кажа какво мисля по предложението на комисията. Има три основни аспекта, които бяха въведени в това становище. Първият аспект – когато има някакви непредвидени финансови задължения, те би трябвало да се покрият от маржа между таваните на многогодишната финансова рамка и няма да наказват други финансови програми. На второ място необходимо е да гарантираме е, бюджетните органи да бъдат информирани достатъчно в достатъчна степен относно основните етапи за прилагането на този регламент. Вместо комисия, на, със, състояща се от представители на държавите членки, както се прилагаше до сега. Европейския парламент също така трябва да бъде информиран и да следи процеса. Трябва да се постави акцент върху необходимостта на комисията да информира Европейския парламент и съвета, ако има неконтролируеми рискове, които могат да доведат до отклонение от програмата. И накрая третият аспект. Имам списък от минимални елементи, които следва да бъдат включени във всеки годишен доклад от комисията до Европейския парламент и до съвета. И в заключение Позволете ми да кажа, че според мен е изключително важно да се осигурят допълнителни, достатъчни ресурси, за да може Европейски съюз да изпълни съществуващите приоритети и да изпълни новите задачи, проистичащи от Лисабонския договор. Благодаря ви за вниманието и очаквам плодотворно сътрудничество с колегите докладчици в Сянка. Благодаря, госпожо докладчик. Господин Шуста поиска думата. Благодаря, господин председател. Мога само да се съглася с казаното от нашата докладваща във връзка с стратегическата оценка на направеното до сега. Подкрепям я и за ста... онова, което е залегнало в основата на становището й в рамките на иновационните изследователски процеси. Такъв високотехнологичен проект има за задача да е, допринесе решаващо за решаването на много технологични проблеми, включително и да бъде от полза на малките и средни предприятия, макар да това да не е единствената полза. Мога да се съглася и с предложенията за изменения във връзка с по-изчерпателно информиране на бюджетните органи. Вярно е, че е, трябва да се е, отчете важността на проекта и при преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. Изменение номер 5 във връзка с евентуални допълнителни разходи. Също е изменение, което подкрепям. Разбира се, че ще трябва да се обсъдят подробно новопостъпилите предложения, но иначе ние подкрепяме това становище. Euh, Благодаря, господин Ренек. Е, за нас вашето присъствие е чест, е, предвид вашата компетентност по темата. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда скромен като докладчик в Сянка. Искам да кажа, че тази тема е от изключително важно значение както каза и докладчицата. Ценя високо първото предложение, направено от докладчика с интересните изменения. Искам обаче да повторя, че програмите за спътникова навигация са много важни проекти. Целта на нашето предложение е трябва да бъде да се засили европейското присъствие в космоса и е, а, подкрепата за служби свързани с пътникова навигация и че трябва да използваме всичките фондове, всичките служби, например за финансови транзакции, по-добро енергоснабдяване и някои други приложения, които, за които дори още не сме се сетили. Подкрепям първото предложение, а именно че е необходимо да се контролира по-добре и да се управляват рисковете сходни проекти често са непредсказуеми и някои неща могат да бъдат валидирани, когато спътника вече е в орбита. Както казахте, аз имам личен опит. Човек никога не знае как ще се развият нещата, когато спътника е в орбита. И така, ако не намерим достатъчно средства за основните европейски проекти, може би ще загубим придобитото ноу-хау и, и всичко, което сме изградили благодарение и на помощта на Европейския парламент. Очаквам бъдещо сътрудничество и в заключение искам да се извиня за това, че не присъствах тук сутринта, когато почетохме памета на Мигел Порташ. Много ми е мъчно за него и а, това е наистина много голяма загуба за всички нас. Благодаря, уважаеми колеги. Не виждам друг, който иска да вземе думата. Госпожо докладчик. Господин председател, просто искам да благодаря колегата за неговите любими думи, да кажа, че очаквам, че ще установим много тясно сътрудничество. Председателя, прекрасно. И така, напомням ви, че що се отнася до доклада на госпожа Карвалио, Определили сме крайен срок за внасяне на изменения 4 май. Предвиждаме, че по време на заседанието ни от 31 май ще се приеме становището на госпожа Карвалио, ще се гласува в комисията ИТРЕ на 20 юни. Вместваме се в графика и окончателното гласуване се предвижда в пленарното заседание след това. Благодаря ви. Сега може да минем към точка 16 политика в областта на строителството. Докладчика е Моника Холмайер. Моника, точка 16. Тя се занимава с една актуална тема и аз си давам думата. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Ще гледам да бъда възможно най-кратка. Заедно с моите съдокладчици смятаме, че става дума за сложно досие. Става въпрос за нова сграда на общия научно-изследователски център на комисията и е, изграждане на офис сграда за Института за референтни материали и измервания в ГЕО Белгия. Институтът наистина е много уважавано учреждение и освен това наистина обслужва цялостно индустрията с референтни материали и измервания този институт в момента има 350 души сътрудници, които работят в 15 сгради, повечето от които са за събаряне или за саниране. Те са 40-50 годишни. А, тъй като институтът въз би трябвало да санира тези сгради през следващите 10-15 години. Имайте предвид, че е, говорим за днес говорим за част от един по-дългосрочен проект. Между всички тези сгради има една, която е за събаряне. Тя е от 60-те години и не отговаря на нито един от стандартите, на които трябва да са ответстват днешните а, сгради. Нито от строителна гледна точка, нито от хигиена. Тъй, че е, има пълно основание сградата да бъде съборена. Сградата, в която в момента е администрацията на института, така наречената основна сграда, отгоре на всичкото в края на 2011 година беше повредена и вследствие на пожар. Тя подлежи на саниране и се е, е, предвижда за бъдеще да бъде използвана само за да се помещават в нея само лаборатории, тъй като съответства на модерните изисквания администрацията да бъде в съвсем е, в съвършенно отделна сграда от лабораториите. Предвижда се, разбира се, разширяване на лабораторно-изследователската част. Тъй, че е, в крайна сметка общата разгъната площ ще бъде една и съща, но ще има повече място за лабораториите. Така че изграждането на нова офис сграда се смята за най-ефективното по отношение на разходите решение. Предвижда се тя да бъде на два етажа, разгъната площ 2200 квадратни метра, ще има паркинги, ще има места за помещения за обучение, енергийната ефективност е широко застъпена, ще бъде строена около една година, предвижда се да се започне през 14-та година и това, което е най-радостно за нас, ще може да има интернет телефонна връзка, което ще е много ефтино институтът ще се намира, е, се намира на терена на Белгийски институт по ядрена енергетика и ще е, а сградата ще бъде собственост на комисията. Естествено, терена ще си остане на института и тъй като е ядрена инсталация, няма обществен достъп. С други думи, хич не ме питайте, е, сградата няма да може да бъде давана под найем на трети лица. So, um, Така че се предвиждат разходи в размер на 5,457 милиона. за сега някои от разходите ще бъдат покрити. аз ви предлагам изобщо да не гласуваме по този въпрос, защото е ясно, пределно ясно, че е необходима тази сграда. Благодаря, госпожо докладчик. Има ли някакви коментари? Не виждам няма да искаме да даваме становище. Моник, искате думата ли? Искам да обърна внимание на нещо, тъй като колегите се интересуват живо от сградите на парламента. Следващия път ще вземем решение за две от сградите на Европейския парламент и ще обсъдим въпроса за Дома на европейската история. Още от сега ви обръщам внимание да не се изненадате. Вече съм изпратила досието на съдокладчиците. Съзнателно насочвам вниманието ви, за да си помислите, който иска, може своевременно да сподели с мен мнението си, за да намерим общ подход. Très bien, message bien compris et bien... Прекрасно, разбрахме това, което искате да ни кажете. Няма други, които искат да се вземат. Днес след обед продължаваме в 14.30 с комисаря Левандовски. Благодаря ви. Е, заседанието на координаторите се отменя. Край на заседанието до 14.30.